Liebe, liebe Kollegen, ich darf Sie herzlich zu unserer heutigen Sitzung. Уважаеми колеги, приветствам ви на нашето следобедно заседание. Няма предложение за промяна на дневния ред. И в такъв смисъл дневния ред е прият. Нямам по точка втора съобщения, които да ви представя. Само искам да кажа за тези, които не знаят, че има една малка делегация, която се отправя за Великобритания този след обед. И утре ще имат среща с членове на Британския парламент и с представители на Финансовото министерство и с социалните партньори и с Банка в Ингланд. Днеска Заседанието е посветено на размяна на мнение с представители на Френския парламент и имам честа и радостта да приветствам тук, вляво от мен, значи от ваше отясно, господин Онри. Той е председателя и сега продължавам на английски. Това е неговата титла, която не е толкова лесно за превод. Благодаря на преводачите в този контекст. Той е председателя на анкетната комисия относно спекулационните механизми при функционирането на економиките на Френското национално събрание. Е, не знае дали е, титлата не би могла да бъде и по-лесно формулирана, но така или иначе тя е такава каквато е. И така, на ваше дясно а, седи господин Жан-Франсуа Марсел, който е докладчик на тази комисия. Може би няколко а, неща да кажа за тяхната кариера. Господин Онри Емануел то е завършил в Париж политически науки и е бил е заемал различни постове в финансовия свят, в финансовите институции и 1987 година е станал депутат от Социалистическата партия в Националното събрание на Франция. След това е преизбиран много пъти. Междувременно е бил държавен секретар, той е бил първия е, държавен секретар от Социалистическата партия, а сега е председател на тази специална комисия. А господин Марсел е следвал економически науки и политология в последствие и е завършил екол е завършил известното френско администра... Е, известния френски административен университет. През 1978 година е навлязал в парламентарната политика също като депутат и а, от страна на НА е и е, НП е две години е бил и в Европейския парламент депутат между 80 и 82 година, а сега е докладчик. Както знаете, втората част на една от, е, част от нашата работа е съсредоточена върху връзките с националните парламенти. Има делегация, която казахме се отправя към Лондон, а пък имаме и предвидена делегация, която ще установи връзки в Гърция. Втората половина в февруари ще имаме вероятно и посещение в германския Бундестаг. И така. Освен това мога да кажа, че отговорите на нашите 7 специални въпроси, които сме изпратили на всичките 27 национални парламенти, е, се, отгов... се отговарят много бързо, получаваме отговорите много бързо. Е, вече имаме 10 или 12 отговори и отговорите са много подробни, много прецизни, така че имаме доста добър резултат от тази анкета. Ще имаме много неща, които ще може да вложим в нашия крайен доклад. Предлагам ви да процедираме последния начин. Най-напред ще дадем думата на господин Нюенли, а след това на господин Мансел Двамата господа ще ни въведат накратко в своята работа и ще ни представят своите заключения, а след това ще може да говорим върху тези седем въпроса. След това ще имате възможности за въпроси и след това ще направим обобщение. Господин Еманел, имате думата. Благодаря, господин председател. Благодаря за това, че така любезно ни посрещнахте във вашата комисия. Аз предлагам да бъдем съвсем кратки. Е, за нас е много по-важно да се опитаме да отговорим на въпросите, на зададени от членовете на вашата комисия. Е, анкетната парламентарна комисия е една форма на работа на нашия парламент, за да може парламента да проучи малко по-задълбочено някои проблеми, които привличат нашето внимание и формата на анкетна комисия дава възможност да се е, съберат определени хора и е, под клетва да работят. А, и също така ние по този начин е, се занимаваме с въпроси, които ни интересуват. Ние излязохме с, с, от въпросите на финансовите спекулации, на пряката криза. А, е, преминахме към актуални въпроси. Още от самото начало искаме да видим дали спекулациите и, а, на финансовите а, е, институции са ускорили кризата, дали са изиграли някаква роля на влушаване. И също така разглеждаме някои по- а, е, по-широки по съображения във връзка с кризата, наблюдения. Работим заедно с, с редица университети, с, с предприятия, с специалисти, по пазарни въпроси. Изучихме също така и механизмите, които е, в действие сега за регулирането или за нерегулирането на финансовите пазари. Беше много интересно за нас. Извърш... Е, организирахме много а, е, изслушвания с лица, които идват от други държави. Канихме също така членове на различни институции, и стигнахме до известни заключения. Ще резюмирам и ще обобщя а, и след това ще отговарям на въпросите, но колегата ми ще се впусне малко в повече подробности. Стигнахме до някои заключения. Първо, мога да кажа, че бяхме много разтревожени и изненадани да установим каква е реалността на тези кризи и а, какви са а, числовите изражения. А, имаше много данни още от 2004 година. Има намаляване на ликвидността с 15% в световен мащаб 4%, което създаде един, един огромен финансов балон между а, 600 хиляди милиона милиарда долари. Ние бяхме изненадани, защото изправени пред тези гигантски е, финансови измерения, е, се питаме кой може да регулира това. Ние също така бяхме много изненадани да установим, че повечето от финансовите транзакции се извършват в пълна непрозрачност. Това означава, че повечето от е, финансовите транзакции се извършват е, без да се докладват, въобще не се знае какво се прави. Това са частни транзакции в известен смисъл, които създават огромни трудности. Човек не знае какво става. В крайна сметка не може да се вземе а, е, мерки, за да няма изкривяване на пазара. Ние бяхме изненадани от величината на феномена. А, имплицитно мога да кажа, че противно на това, което се казва, не сме излезли от кризата, има все още много неща, които са във въздуха поради гим, а, гигантския мащаб е, има е, неща, които не могат да се обхванат. Те са в е, дейността на предприятията, други в недвижимия сектор и не може да се знае какъв, каква ще бъде следващата спекулация. Ние не можем да разберем какво ще стане в реалната економика, така че е необходимо да се разгледат някои от тайните пазари, за да може да добием някаква представа. Ние имаме също така... Ние гледаме какво става на европейско равнище, защото а, нещата не са в национален мащаб. Имаме и еврозоната и ние установихме е, и европейските власти също така са установили, че е, е необходимо да се създадат, да се измислят редица альтернативни решения, за да може а, за повече от а, а, операциите да има възможност да се блокират определени действия. Ние чуваме, че всяка банка си има свой собствен пулс, свои собствени възможности. А, когато се разглеждахме и говорихме с банкери, виждаме, че има известна степен на несъгласие, да разминаване между това, което ние казваме а, а, за одита, например, ние бихме искали да кажем, че в търговията е, трябва да, е, този трейдинг трябва да бъде забранен, но а, е, имаше известни лъжи и беше много интересно да се кръстосат становищата. И съвсем накратко това ни води до редица предложения, около 20, по които ще предам думата на Франсуа Мансел, защото той ще може да се впусне в малко повече подробности, но след това, разбира се, ние сме на ваше разположение. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, благодаря, че ни поканихте и че ни посрещнете тук. Аз още повече, аз съм много благодарен а, че а, вие ми помогнахте да си спомня за а, годините, двете щастливи години, които ми а, изкарах а, тук в Европейския парламент от 84 до 86 година и малко даже съжалявах, че трябваше да се върна в националния парламент. Но аз наистина запазих чудесни спомени от е, тази си публична длъжност. А сега имам една друга голяма грижа Както каза колегата Мануели, тази е, комисия беше създадена на базата на едно предложение, на една резолюция, предложена от Социалистическата партия в е, нашето национално събрание и в, е, в рамките на нови регламент председателя беше член от групата, която е, направи това предложение, а докладчика беше представител на ОП позицията. Ние работихме сайно при отлични условия до такава степен, че в крайна сметка цялата група от 30 души на комисията, на анкетната комисия приехме единодушно доклада, който вие имате във връзка с предложенията, които бяха направили. Ние Разбира се, не сме били безразлични е, в, е, в нашите заключения. Колегата Емануели ви каза с кого сме се срещнали, кого приемахме, включително и двама видни членове на вашата комисия, госпожа Перванш Перес, която е тук пред мен и Жан-Пал Гозес, които всъщност свидетелстваха пред нашата анкетна комисия, също така господин Мишел Барние, комисаря Барние. Така че ние наистина много държим в максимална степен да се постигне хармония в нашите действия и в действията, които се извършват тук в Европейския парламент а, за да може да се придържам към това, което каза колегата Мануели. Искам да бъда се накрая к няколко предложения. Бяха направени 34 а, предложения. Няма да ви отекчавам с тях. Искам само да коментирам някои от тях, които по-нататък могат да предизвикат дебати и а, обмисления, те се отнасят по-специално до проблемите и загрижеността в Европа. За да бъда конкретен, е, предложение номер 4, което започва по европейски, е, което е за Европейски съюз и за еврозоната, ние предлагаме е, нещо, което може да предизвика дебати и контестиране, многостранни европейски инстанции, политики, дефинирани от много държави членки а, по структурните фондове и тяхното влияние върху държавите членки. Предложение номер 5 се отнася за нещо, което ни се струва важно не става дума само да обръщаме поглед към системата системния финансов риск в, е, в Европа и в Европейския съюз, но ние трябва да работим в пълно съгласие с, и с Съединените щати. Ясно е тогава, когато виждаме как се разви кризата, която преживяхме, очевидно е, че контрола, който трябва да се приложи, трябва да включва обмена на информация. И като има една един контролен орган в Европа и в Штатите. Тези органи трябва да си комуникират и да предвиждат евентуални възможности за избухване на криза утре. Трябва да имат световен мащаб в рамките на целите на Г-20 да работят реципрочно и да могат да предвидят евентуалните риски, рискове за подновяване на кризата. Третата точка, която е много важна, аз мисля, че също така тя е в сърцевината на проблемите, които разглеждат и парламента. Това е прозрачността на пазарите. Това, което вие казахте, господин председател, което което не се вижда от нашата анкетна комисия, защото тя приключи своята работа в края на декември 2010 година. Въпроса за финансовите транзакции, президента на републиката, спомена а, а, по този въпрос на срещата с дипломатите в Париж през понеделник тези въпроси колегата Емануели каза, че има огромен брой финансови транзакции, повече от 50% обаче отбягват от регламентиране, избягват от регламентиране, защото те просто не са известни защото налага се данък за онези, които са известни, които са редовни. Тоест, въпросът е за финансова прозрачност и контрол върху регламентиращите, регулиращите органи. Има три дейности, които трябва да се направят. Това е много голям въпрос, трябва да го споменем. И всъщност ние измерваме отрицателните последиците от директивата за а, финансовите пазари инструменти. И е много важно да имаме решение за проблема с липсата на, на прозрачност. И това са предложения 6, 8, 10. Тук можете да кажете всъщност как виждате развитието на пренаписването на тази директива, която може да се направи, да, да се направи така, че да доведе до някакъв резултат до лятото на 2011 година. А, това беше максимално кратко. Искам още две неща да отбележа. Франция много държи на регулирането на цените на суровините и на селско-стопанските продукти. Има една идея да се създаде Европейска агенция за регулирането на пазарите защото а, да можем ефективно и полезно да постигнем напредък, включително в отношенията ни и с САЩ. И ми още един въпрос, който много ни е занимавал. Това е а, е, альтернативния път, а, е, за да може да постигнем а, е, альтернативни възможности. А, освен тази комисия, а, трябва да има национални решения, които да се валидизират на, на международно равнище, за да може да се избегне риска а, това да не отговаря на желанието на европейците. Това са в общи линии предложенията, които ние направихме, за да може да се постигне едно развитие, за да може а, в, в а, бъдещите кризи да бъдат контролируеми, за да може да а, е, из извлечем полза и извън европейските граници и ако кризата дойде от Азия, да можем ние да я предотвратим или да я предвидим. Председателят. Благодаря за тези много точни изложения. Благодаря за вашата работа и за резултатите. Искам да ви поздравя за тях. Аз видях дебелата книга която всъщност е резултат и плод на вашия труд. Ви благодаря за това, че ни представихте някои от вашите предложения. Бих предложил да направим следното. Да поканим въпроси от депутатите по отношение на вашите изложения, на това, което чухте току-що, и може би след това да направим едно обобщение на междинния доклад от наша страна. Може би най-добре е да започнем с докладчицата. Euh, Благодаря, че организирахте тази обмяна на мнение, за да може да бъдем интерактивни по отношение на нашата работа. С мисля, че в предложението, което вие правите, по същество има редица атаки във връзка с това, което ние сме включили в нашия доклад, тъй като той е по-широк по своя спектър от във връзка с спекулацията. Мисля, че има много неща, които могат да се намерят и по-специално това, което вие казвате за, във връзка с директивата МИФ и преговорите по нея. Това ще бъде отразено от економическата и валутната комисия, но искам да добавя нещо, че липсата на регулиране това е източник на значителни приходи. Вие споменахте въпроса за финансовите транзакции. Вие знаете, че в Европейския парламент ние гласувахме идеята да се създаде инструмент за а, финансовите транзакции а, на, меж... на световно равнище. Естествено, бяха споменати редица различни пречки. Вие самия говорихте за непрозрачността. Това мътно езеро, тъмно езеро, но във връзка с а, данъчното облагане. Това е една задача да се задължат а, а, законодателите да решат въпроса с непрозрачните транзакции и и да се избегне риска от натрупването на подобни транзакции в рамките на Европейския съюз. И по този начин да се приложат заключенията на G20, за да може операторите да произвеждат по-прозрачно и транзакциите да се извършват също така прозрачно. Сега по въпрос за това, което вие казахте по предложение 18. А, мисля, чета е едно предложение, което е направено и от други звена, а именно въпрос за ролята, която се придава на рейтинговите агенции също така. Аз мисля, че тук има една двойна трудност. От една страна е ролята на рейтинговите агенции по отношение на регулата регулаторните органи, Базълския комитет и изобщо документ инструмента Базъл, т.е. с много важна роля и също така Базъл, комитета Базъл се отказа да интегрира идеята, че действащите субекти в пазара трябва да се обединят и да работят заедно с рейтинговите агенции, т.е. Базел 2, е, първата директива там, където става въпрос за финансирането на малките и средни предприятия, банките ще опубликуват рейтингите, които всъщност отразяват експертните оценки и всъщност коми... Базълския комитет дава определени правила за рейтинговите агенции, които вече те могат да направят, за да изготвят своите оценки. И това нещо както беше казано от колегата председател в една друга негова функция тогава, когато беше докладчик, той беше включил известни изменения, за да може да се постигне известно известна последователност. И това е свързано с идеята за отговорностите на рейтинговите агенции, тъй като това е един много важен въпрос. И накрая искам да отбележа с много голям интерес вашето предложение 26 във връзка с споразумението Басъл. Вие поддържате нашето предложение. Базел да стане международен договор, за да може да се поставим на равнопоставена основа с нашите американски партньори. Ако може Националното събрание да подкрепи това предложение, това ще бъде много полезно. Аз нямам допълнителни коментари. Аз също си имам един въпрос. Бих желала да ви запитам какво имате предвид, какво мислите за нашето предложение предложение за финансовите транзакции. Вие отчасти отговорихте. Ако ми позволите обаче, господин председателю, аз искам да се спра на едно друго измерение в нашия доклад, което излиза в известен смисъл сферата на експертната оценка на вашата комисия. но това е все пак част от нашия обмен на мнение. Това става право за g 20 и начина по който Франция се опита подготвя и се готви да се, се подготви за председателството на тази организация. Искам да направя три наблюдения. Първо, въпрос за данъчните обежища. То е един изключително важен въпрос, макар че в известен смисъл отслабна интерес към него малко. Дали трябва да се реагира на територията на спекулирането, не трябва да се избегне въпроса за данъчния рай и какво може да се направи да се предвижи напред този въпрос. Второ, има също така един ангажимент, който беше прият по време, струва ми се, на едно а, събрание, което не мога точно да се сетя къде ставаше въпрос. А, и се създава впечатлението, както и а, а, това, което вие казахте за този dark pool, за непрозрачните дейности, които вървират а, непрозрачно, този пазар може да гръмне, да експлодира и трябва да кажа, че по въпроса за спекулациите няма, че няма, няма дефиниция на спекулация спекулациите, всъщност има пазарни механизми и това проличава в Гърция. Гърция беше в една ситуация на финансов дисбаланс, неравновесие. Логиката на пазара доведе до създаването на ситуацията в Гърция. Имаше финансови субекти, които се възползваха от тази ситуация за спекулативни цели. И, а, и аз мисля, че ангажимента на а, Г20 следва да бъде изпълнен. И а, в третия въпрос е, е единия път. Ние смятаме, че Европейския съюз и особено еврозоната следва да говори с един глас, за да може а, да не само да се оплаква за това какво случва, се случва с долара и с юана, а, да бъдем в една силна позиция, каквато и да ни е ролята, днес би трябвало да говорим с един глас, за да може да се а, отговори на предизвикателството. Извинявайте, че се разпрострях повече. Запазвам си правото за да, да задам нови въпроси. А, по въпроса за единия глас, е, е, аз е, не мога да кажа сега по въпроса за значи, въпросът е политически, демократически, не е финансов. Ако има един глас, трябва да функционира с демокрация, защото ако този глас не отчете общественото мнение, той не е глас. Тук не става въпрос на. една монетарна политика. Вярно, че имаме един валута. А, ние всъщност допринасяме към изграждането на една история и аз мисля, че това излиза малко извън нас. Аз говоря всъщност лично, в лично качество. Аз мисля, че може да, и не може да има един глас, ако не се е, опираме на а, е, демократичните му, а, е, механизми, защото ако има, а, ако има дисонанс между общественото мнение и този глас, тогава ще има криза. Но тук си изказвам изцяло в лично качество, не ангажирам нито колегите, нито комисията. Сега да, нещата всъщност не вървят в една посока, така че ние се питаме защо общественото мнение в Франция, в Германия се а, а, разделя с, с европейската идея понякога, защото съществува един основен проблем днес – и това е един проблем на е, демократически недостиг, до, недостиг на демокрация. И това е демо, демократичен проблем. Е, за мен, лично казано, ако ми позволите, мога да кажа на нашия колега и приятел Клинц, аз бях говорител в нашата партия за Европейския федерализъм и ми казаха, че е много рано. По време на гласа, гласуването за Конституцията ми, аз бях против. Тогава на мен ми казаха, че федерализма е твърде късно. Именно затова съм така малко чувствителен на тази тема. По другите съображения говорихме за финансовите такси, данъци. Аз съм в общи линии за, но трябва всичко да бъде регламентирано и регулирано, защото ако има само онези, които говорят само за това, че трябва да е, всичко да бъде отчетено, а половината от транзакциите минават неотчетени, тогава се създава една несигурност. Не знаем какви са европейските нрави. Има и някакви други субекти, които се намесват. Има някои теми, някои плащат, други не плащат, но получават. Трябва да се избягва всякаква автоматичност Трябва да се поясни много добре политически трябва да мога да а, говоря без да разсъждавам, но аз разсъждавам. Какво очакваме? Очакваме а, а, данъчно облагане, финансиране, международно сътрудничество. Всъщност това не е едно и също. А, аз съм специален докладчик по а, кредитирането, по сътрудничеството за африканския а, континент. Аз познавам много случаи, в които има не само данъчно облагане, а, има едно разминаване има а, е, а, е, данъчен кодекс. А, е, ти всички неща са много сложни. В данъчното облагане има големи сложности и, и няма а, чудодейна рецепта. Аз съм убеден, че финансовата такса, финансовия данък а, няма да доведе до края на а, а, спекулациите. Аз гласувах в 2001 година за данъка Тобин. А, Канада и Франция гласуваха за нулева ставка, защото това беше историята. А ние гласуваме символично нулева ставка, обаче включително а, а, нашия президент го каза много ясно. А, и трябва да се чака. Още нещо, което а, е, е много важно за нас, това е, е докладването, отчитането. Не може да се организира нещо, което не знаем. Първо трябва да знаем за какво става дума. И а, е, аз искам да кажа моето становище. Аз съм при, принадлежа в една парламентарна група която работи. Ние говорихме много и сме обсъждали финансовите обежища, дошъл е момента да се направи нещо, правителството може би си има някакви други проблеми и задачи, не би искало да се намесва с работата на други правителства а, трябва да се каже просто дали ще се ангажираме да даваме информация за излизането от кризата. А, но ние трябва да знаем как функционират нещата. Има държави като Швейцария, които ни казват системно, когато искаме информация от тях, а, ние казваме, трябва ли да има някакъв данъчен фонд? А, да, всъщност трябва да знаем за какво става дума. За съжаление, ние не знаем достатъчно, защото хората, които ни слушат, а, европейците е, не са далече и не знам как да мога да ви а, е, уверя, да ви дам сигурност. Ако гледаме резултатите, ами има също така и Невада и Делауер, има там също, но аз няма да кажа как се казват нашите а, е, явления от този тип. не е по бащина линия, по майчина линия. И тук а, е, има някакво финансово а, е, сближаване. Тук е необходимо много, а, а, много а, предпазни мерки. Практиките наистина са конвергентни, но са еднакви по въпроса за данъчното облагане, необходимите мерки. Е, има някакви граници, но разбира се, това е една тема, която е, на вас ви е, е добалка позната. Съвсем накратко по данъчното облагане на транзакциите. Аз съм съгласен с казаното от колегата Емануели. Много е казано в нашата анкетна комисия. Това няма да има особено последици в борбата срещу спекулацията от този момент нататък, защото спекулантите ще се обединят и ще интегрират и тази такси, този на който трябва да плачат. По-скоро въпросът се поставя при вземанията. Необходимо е да се създадат едни вземания, които да бъдат полезни а сега по въпроса за данъчните обежища, аз съм малко по-оптимист от Ари. Аз мисля, че след предишното заседание на Г 20 в 2008 година. Ние сме постигнали известен напредък. Разбира се, не така, както ни се искаше, но има редица форми на напредък. В доклада мисля, че ние прилагаме предложение 3, където се казва, че е изключително важно Г20 да се а, погрижи за, раз, за, за раздвижването на политиката по отношение на данъчните обежища и да се постигне напредък. Естествено, не е необходимо. Има все още определени а, джобове, така да се каже, празни, а, не, не, места в връзка с данъчните а, убежища, битката не е приключила. По въпроса за рейтинговите агенции има три предложения, които са много стрикни във връзка с, с тези агенции, които можете да констатирате става дума да имаме нещо като термометър, който да ни дава някаква индикация. Имаше професори по економика, с които сме говорили. Те казват, че спекулацията не пада от небето, тя се развива или се задейства тогава, когато економическите условия го провокират. И всичките примери, които ние можем да се сетим, показват, че спекулацията не се а, провокира пряко от економическа ситуация. Всъщност, това, което ние казахме, е, че рейтинговите агенции, които играят много много важна роля днес по всички финансови пазари, би трябвало без съмнение да настояват за изпълването на един етичен кодекс, който съществува, който да бъде обаче по-строг и същевременно да третират суверенните държави с, с е, по различен начин от частните оператори. Това е препоръката, която ние бихме искали да направим, защото не може да сравняваме по, и да смесваме по банален начин една държава и частен оператор Хикс това са няколко бързи е, бележки, които искам да направя на базата на изказването на Перванш Берес. И аз си благодаря за е, нейния принос за нашата ком... кетна комисия. Сега ще дам думата на двама колеги, Томас Ман и Оле Шмейт. Благодаря, господин председател. Двамата колеги говориха на своя матерен език. Те е, са ни дали една, един документ също на френски. А, госпожа Първанш, тя е французойка и тя може да разбере нещата по-добре. Аз е, не разбрах всички нюанси, но е, ще се спра на това, което разбрах. Сега за данъците върху финансовите транзакции. Имате право, но а, ни трябва една ясна дефиниция. Основната, основната мисъл обаче е потвърдена и от Църкози. Трябва да работим на това, но въпросът е какво ще стане, ако американците не са готови за това. Би ли, бил ваше, би ли било вашето предложение ние да започнем с това? На второ място, рейтинг агенциите. Това беше много важна тема за нас и нашето предложение беше да се опитаме да създадем Европейска рейтингова агенция. Има такива институции, които вече са сертифицирани. Това би ли било достатъчно? Трети въпрос. Господин Емануели, вие казахте, че, че валутата трябва да е политически валидна, така да се каже. Това е така, но може би е, важното е да имаме не само пакт за стабилност, но и той да се спазва. Тоест, е, е, Германия и Франция бяха, нарушиха разпоредбите на този пакт в миналото, но вие в какво смятате? дали е достатъчна координацията и сътрудничеството или трябва други мерки? Германия и Франция Саркози и Ангела Меркел са се, срещат, са се срещали в миналото често и са се опитвали да поемат водеща роля. Вие а, сте от другия политически лагер, но смятате ли, че това е въпрос на необходимостта а, че някой трябва да поеме водещата роля или е просто въпрос на симпатия. И на последно място. Анализ на спекулациите. Аз чета книгата на Жером Кавие. Знаете, той е човека, който а, който говореше за голямата криза във Франция и големия банков банкрут, че е, човек е бил мотивиран като банкер да печели все повече и повече. Мисля, че това е една интересна ситуация, но какво се случва при вас във Франция, в големите банки? Има ли надзор, има ли контрол? Защото именно този контрол е липсвал. Така че тази книга наистина да не е просто интересна, а и да доведе до някакви резултати и промени. Аз, председателят, Колегата Томас Ман постави толкова много въпроси, ще дам думата за отговор. Я много е, Наистина имаше много въпроси. По въпроса за господин Кариел, аз лично мисля, аз естествено съм в опозиция във Франция и в политическия ми живот съм вземал позиции, които съм, съм бил в ситуации, в които банките са действали по-различно от моите представи, може би защото аз съм по-твърдо от другите, но аз наистина смятам, че франските банки са, може би, сред най-контролираните в Европа, защото това се дължи от, на традицията още от 1947 година това е делегирана официална компетенция на държавата, която компетенция се дири, делегира на определени субекти, но има солидна, солиден контрол от комисията. Този господин работи в рамките на една банка. Не става въпрос за системно дисфункциониране. Не мога да говоря за френските банки в нашата страна а, аз непрекъснато критикувам сега, не си сменям а, а, а, фанелката, просто защото съм в, в Брюксел. И тук а, а, банките е, успяха да се противопоставят, е, защото са, може би, по-контролирани. Е, по, по, по съюз за Меркел е, е, Саркози с господин Кол, може би се разбирахме даже повече, отколкото се разбират е, Меркел и Саркози. Сега не знам. Жискар Дестен, Хелмут Шмидт и така нататък. Има лични неща. Ние сме в момента в една определена конюнктура култура, която може би има една по-голямо противопоставяне, отколкото е, привличането или противопоставянето между личности. По въпроса за Франция и Германия, има битки, е, двойката, Франция, Германия. То си една двойка и живота на една двойка не винаги е лесен. Ако това е критерий, да, наистина, това е една истинска двойка и там нещата са точно толкова трудни, както и в една двойка. Ние сме за економическо управление, економическо правителство е, от дълго време. И ако се върна към предишния въпрос, трябва да се направи това, трябва да има а, един демократичен консенсус, да не да има някакъв технократски орган, който да решава нещата. А, това е истинската тема. В противен случай, а, ако има едно сближаване на дейността и на управлението, не знам. Трябва ли по въпроса за пакта за стабилност, аз винаги съм бил доста скептичен, имаме проблем, че никой няма да го спазва и така и стана. Аз не виждам а, а, демократично правителство, ляво или дясно, какъвто ще е цвят да каже, аз ще наложа на моя народ а, а, определени ограничения, защото трябва да се спази пакта. Това не става в демокра... демокрациите, това може да стане в един автократичен в режим. Има някои правила, които трябва да се прилагат, защото никой не знае защо процентите са 70-80, а защо не е 50, в Ливан са 70, защо не е 200. именно а, е, когато се фиксират е, някакви правила, те не би трябвало да бъдат твърде стритни, защото ако са твърде стритни, няма да се спазват. Това се случи в Франция, това се случи и в Германия. Аз е, чукам на дърво такова нещо да не се случи, но може да се случи и трябва да мислим. Ние водим дебат не винаги сме по всичко съгласни с Марсел, имаме дебат за това дали, дали може да се отиде извън това, което се договаря с Германия, защото това не. Аз съм против, това не отговаря на действителността. Необходимо е да се а, спасят конституционните права, защото наистина трябва да живеем заедно. Ние сме за економическо управление. Ние сме за пакт за стабилност, но аз лично нямам иллюзия, че един момент, ако конъюнктурата стане твърде трудна, зачитането на пакта за стабилност просто ще се срине. Нещата са доста сложни. Благодаря. Thank you very much and thank you for your... Оле Шмидт. Благодаря. Благодаря ви за изказванията. Много интересни, особено последното, което чух. Аз съм от една малка страна извън еврозоната. Аз съм един от онези, които силно искат моята страна да се присъедини към еврозоната, но трябва да ви кажа, че последните ви бележки тук – няма да се окажат убедителни за моите съграждани, защото когато проведохме референдум, те казваха точно това. Големите страни няма да следват пакта за растеж е, и стабилност, така че не ги следвайте, защото нещата ще се объркат страшно. Чудя се дали в вашия доклад, тъй като вие сте опитни политици, Вие бяхте в основата на нещата, когато започваше всичко, когато се създаваше еврото, сега сте и част от кризата. Смятате ли, че Франция и дори вие самите носите някаква отговорност за това, което се случва в Европа? Защото не става въпрос само за провал на пазарите, става въпрос за провал на политиката, и вероятно на политиците. Преди две седмици бяхме в Португалия и чухме от португалците, че те са действали нередно. В Испания, един ден по-късно, испанците казаха, че не са направили никакви грешки. Грешките са свързани с кризата с рисковите, кредити и така нататък. Аз в никакъв случай не искам да ви обидя или нещо подобно, но смятам, че ако искаме Европа да проработи, в крайна сметка, трябва да отчетем факта, че имаме 27 държави членки. И ако искаме да има 27 държави членки в еврозоната, а това е много важно, трябва да следваме правилата. Ако не искаме да ги следваме, ако смятаме, че те са глупави, твърде стрикни, недостатъчно добре обмислени. Не смятам, че трябва въобще да налагаме такива правила. Искам да видя какво смятате. Втория ми въпрос е, правилно ли съм разбрал, че казахте, че искате да се премахне високо частотното кредитиране, но след като сте чули какво казват вашите експерти, сте се отказали. Същото въжи за късите продажби, защото това е политически въпрос, особено засягаш Франция и Германия. Ние се занимаваме с този въпрос. Някои колеги искат да се забранят късите продажби. Смятате ли, че те са добри за пазара? Високата частота добра ли е за пазара? От гледна точка на информацията искам просто да ви кажа, че аз съм либерал. Серджо Коферати. Благодаря. Вниманието, което се насочва към света на финансите и вътрешната му динамика е напълно обосновано. Как можем да окажем помощ на този сектор? Как може да пригодим тази помощ? Силно се притеснявам, че тази информация може да не доведе до нов вариант на правилата. Не трябва да придаваме политически аспект на някои от нещата, които коментираме. Това ще е погрешно. Имам въпроси. Когато става въпрос за развитието на единната валута в Европа, ако погледнем предложение номер 4, разбираемо е, че се притесняваме и може да споделим какво ни притеснява. Възможно ли е да се защитава едната валута, когато нещата се объркат. Не е ли по-добре да действаме превентивно? Ако чакаме да ни връхлети нещо, можем ли да кажем, че укрепваме Европа по този начин? Защото говорим за по-голямо економическо сближаване, а фискалните политики обикновено са различни. Не работят така, че да съответстват една спрямо друга. По отношение на казаното от преванш и данъка върху финансовите транзакции, колкото по-малки са секторите, върху които се налага този данък, толкова по-голям ще е ефекта върху пазара на транзакциите. Нека да погледнем цяла Европа, обаче. Ако нещо не може да се приложи в една страна, независимо колко е голяма тя, може то да се приложи на европейско ниво. Дошло е времето, вероятно, европейския бюджет да стане по-автономен. В ситуация на кризи економиките трябва да се справят с собствените си ресурси, ресурсите на отделни страни. Това обаче е иллюзия. Говорим за стратегията за 2020 година, но нямаме автономия по отношение на нашия бюджет. И в крайна сметка май ще можем да привлечем ресурси отвън, от които имаме нужда. Този чудесен документ обаче ще се окаже е, нещо като празни думи на хартия. По отношение на Европа, може ли тя да бъде нещо като отправна точка? ще е жалко да започваме дебат и в крайна сметка да решим да не предприемаме каквото и да било. Виждаме, че в някои области има все повече и повече разисквания, но нищо не се постига. Когато говорим за събиране на едно място на държавен дълг, когато говорим за данък върху финансови транзакции, за еврооблигации, всичко това преди няколко месеца щеше да бъде е, просто на хартия. Сега обаче нещата напреднаха страшно бързо, така че защо да не поговорим за идеята за наднационален надзор? Ето, събрали сме се в залата, говорим с нашите гости, никой не се противопоставя на засилване на надзора. Когато говорим обаче за същността на нещата, настава мълчание – би трябвало да проявим откритост относно нови тенденции, ново развитие на нещата. Защото ако това не стане, нищо няма да постигнем. В момента имаме спиране на действията. Нищо не се прави. Появи се кризата. Решихме да не действаме по отношение на малките държави, да ги изоставим. Ако погледнете обаче спиралния ефект на кризата, ще видите, че една от основните държави реши да не прави нищо, да не действа и събитията изпревариха. Ако продължаваме така, в крайна сметка коня няма да прескочи препятствието, а просто ще се спъне в него и ще хвърли от гърба си ездача по някои неща може би можем да изразим съгласие, по други може би не. Дали имаме отговорност? Ние отговарям на нашия приятел господин Шмидт за финансовата криза. Да, разбира се, има политици, които носят отговорност но това са хората, които години наред е, ни обясняват, че трябва да се дерегулира. Аз лично съм, се считам за малко по-малко виновен, защото това никога не е било моето кредо. Когато се дерегулира финансовата система, това са обикновено хора, които ни казваха, че а, колкото по-малко правила има, толкова повече а, пазара ще се балансира. Баланси... А, всъщност не става така. Той не се балансира при тежки кризи и това а, е всъщност за сметка не на финансистите, а на населението. Аз отговарям съвсем честно на вашия отговор. Аз не казвам, че не трябва да се спазват правила. В един демократичен режим не трябва да се фиксират правила, за които се знае, че в кризисен момент те няма да бъдат спазвани. Да, наистина трябва да се правят правила, но трябва да се предвиди известна гъвкавост за а, изключителни обстоятелства, за да може а, едно правителство нали, да излезе. Аз ще приключа въпроса а, аз съм за а, а, данък върху транс, а, транзакциите. Това го твърди от 2001 година в нашия парламент. Но това ме интересува от политическа гледна точка, защото това ще е бюджет е, за европейския, за федералния бюджет, за националната, международната економика, но това е един, една възможност за регулиране на финансовите пазари, за, за да няма офшорки, да няма е, данъчни е, обежища, за да може да има известни права, да има данъчно облагане. Не може е, е, така по чудо да се създаде известно е, уреждане. Но е, Мансел, господин Мансел може да каже – сега, по въпроса за ситуацията в економиката, аз малко ще се отклони от казаното от колегата Мануели. Аз лично смятам, че не а, а, определени политици отговарят а, за грешката, но ние а, има а, дори държавите, които а, са богати, а, смята, че няма да им се случи нищо, но имаме дефицит, имаме дълг, а, може е, да се спори вечно кога ще се изплати този дълг, но има а, наистина нужда от оздравяване на а, системите вътре в Европа, както и извън Европа, защото е ясно, че щатите в момента живеят в една ситуация, която не може дълго време да се търпи и съществува всъщност един здрав смисъл. Не става дума само за прилагането на план за стабилност. Става въпрос за констатацията, че ако има, ако има дефицити, които да са полезни за развитието, е, това е една възможност, която не може да бъде предоставена вечно. Ние, французите, смятаме, че трябва да решим финансовите си проблеми колкото е възможно по-бързо и колкото е възможно по-ефикасно. Втория въпрос, е, това, което говорихте за банките вие и за Карвиал. Е, ние бяхме изненадани, когато разгледахме и когато изслушахме финансовата комисия в Националното събрание, бяхме изненадани, че във връзка с спекулациите и това, което се случи в банките. Нещо, което ни разтревожи много беше, че шефовете на банките казват, аз мога да го кажа съвсем честно, ама вие знаете какво се случва на пазара, какво да направите, как, да, как мога да проверя какво става. Има математици, които изграждат брилянтни модели, но аз не мога да преценя дали те са ефикасни или опасни. И аз мисля, че това е наистина един истински проблем. И току ще казах на колегата, ние смятаме, че може наистина да се премахнат някои е, неща, като високочастотните форми на търговия, а, които са всъщност а, един източник на спекулации и а, които провокират системен риск. А, това е моята позиция. Сега по въпроса за данъчното облагане. Винаги говорим за една система на избягване. А, ако а, вие направите нещо, а, но съседите ви не направят същото, тогава вие сте в неблагоприятна позиция. Що се отнася до данъчните, а, за, данъците върху транзакциите, това, което се прави във Франция преди няколко години, говореше се, че трябва да се създаде, да се даде пример за да може да се сметне, например, че трябва да създадем една достатъчна сила, за да може да наложим даден дамък на останалата част на света. Не би трябвало да се съмняваме ние самите. имаше една карикатура вчера или онзи ден. света е нещо като шадраван. От една страна са американците, от друга страна са китайците. И ние контролираме е, толкова колкото Китай или Штатите. Не би трябвало да се съмняваме в нашите възможности и в това, което ние представляваме в световен мащаб. Трябва да бъдем наистина да а, направим така, че нашия глас да се чува и да вървим по пътя, който да бъде пътя на една обединена Европа. И се надявам, че вие споделяте нашето а, чувство. А, не съм убеден какво ще бъде необходимо. Ако идва а, предложението от моята политическа сила, аз ще се присъединя към него. В Френската конституция може да се впише едно условие за финансова стабилност. Аз говоря само за французите, разбира се, не ангажирам никого други го, за да може да се постигне една истинска економическа конкурентоспособност. Трябва да се получи една сходи стабилност на нашите е, економики, защото проблема е, че има твърде много различие в 27 те държави членки. Имаме големи разлики в нашето данъчно облагане, в нашите економики, в социалното ни право и ще бъде много трудно да се върви по една и съща посока в един и същ ти ритъм. Тогава, когато говорим за толкова различни страни, аз мисля, че днешния, днешната цел е максимална конвергенция, максимална сходимост и а, също така да кажем на равнище Франция и Германия да има сходимост в данъчната сфера и още няколко неща. По въпроса за Европейската рейтингова агенция, не знам дали това е идеалното решение. Ако направим това, Създава се една агенция, създавате си агенция, ще кажат, за да си се оценявате добре. Трябва да предвидим този риск. Също но има големи рейтингови агенции, които имат не англосаксонски капитали, а предимно френски. Мисля, че е важно рамката на регламентирането. Трябва да се зачита разликите между държавата и частните оператори на пазар. Опитах се да бъда максимално бърз и кратък, да отговоря на всичко, до толкова доколкото е възможно. Благодаря. Продължаваме. Продължаваме с следващите колеги. Благодаря, господин председател. Благодаря на колегите за, тази, за това изследване, което получихме. Оратора пита дали се чува. Благодаря за вашата интересна презентация. Вие Засегнахте всъщност най-болния проблем. Правите предложения, които са доста навременни. Искам да задам въпрос по отношение на ролята на G20 и световното управление, как трябва да се развие глобалния надзор, надзора световен мащаб. Какви са вашите предложения? Kapcsolódnék az előző kérdéshez, hogyha lehet. Eh, Аз искам да продължа с този въпрос. Две забележки имам. Когато човек говори от свое име, той не е винаги еднозначен. Но искам да ви попитам, какво смятате за следното в Европейския съюз? Става дума за економическа политика, но от директивата произхождат много ограничения, които се подкрепят от Международния валутен фонд. Става дума все за ограничения. И това достатъчно ли е за преодоляване на кризата? Или е вярно всъщност това, което вие казахте, че кризата не е приключила? Това се вижда на финансовия пазар, вижда се на валутния пазар има пропаст. Тоест, финансовия пазар няма връзка с реалната економика. Между тях има пропаст. Смятате ли, че елементите на пакта за стабилност и развитие не са стабилни? Това не провокира ли кризата всъщност? а също така и нарастващите държавни дългове. Сега в много случаи държавните дългове не могат да бъдат финансирани и ето поражда се пространство за спекулация. В различните економики спекулациите имат различна форма. В по-силните и по-слабите страни е различно, но в еврозоната спекулациите засягат еврото. И това има влияние върху целия Европейски съюз. Аз съм съгласна с това, че трябват е, кредитни агенции, рейтингови агенции. Не знае дали това е възможно на европейско равнище. Но мисля, че и сметните палати, националните сметни палати могат да поемат тази задача. И на последно място въпрос за данъка върху финансовите транзакции. Чула съм много мнения, много изследвания има, много изследвания не са приключили, няма крайно мнение по този въпрос, но мисля, че чрез въвеждането на този данък ще се породят много заплахи, много опасности. Естествено ще има печалба, ще има доходи, но на каква цена? Смятате ли, че правилата са достатъчни и че те ще се спазват? Смятате ли, че спекулациите или спекулативните трансакции при Dark Pulse е, ще бъдат преодолени по този начин? Oui, euh, son point de vue, mais je sens ще взема отношение. Аз мисля, че е, ние е, постепенно говорим, се е, отклоняваме от дебата. В началото кризата не беше криза в доверие в Европа. В началото кризата беше една а, криза на а, кредитите, след това стана криза между банките, след това имаше частни субекти, не ставаше въпрос за публичните финанси на държавите, които се дадоха кризите, а по-скоро частните субекти в финансовия пазар. А, и държавите а, се притекоха на помощ а, на а, а, частните субекти а, и а, се осложниха нещата. Именно а, всъщност не е така, както се казва. Ако сега има проблем с еврото, е, има много повече проблеми с долара, защото ем, Съединените щати са много по-потънали в дългове от е, европейските държави, но е, Централната банка ги изважда от кризата и там е, става дума за Централната банка. В Европа, по причини, по които няма да се връщам, е, ние направихме различен и избор. Ние със създаването на еврото забранихме на е, е, Европейската централна банка да спасява частни кредитори. Е, и по този начин, според мен, по личното ми мнение, което ма, банката не можеше да направи това директно да фиксира ставките в финансовата сфера. какво трябва да се направи за определене на публичния дълг? това е дебата също така за еврооблигациите, за европейския дълг. Аз лично съм за това да се организира дебат е, една система, дали трябва да се влезе в дадена система или не. Това е обект на дебат. Аз твърдя това, защото според мен това е единствения начин о, да се направи от еврото една истинска а, е, международна валута. Има също... Има а, е, агенции, а, а, които биха се зарадвали да притежават еврооблигации, защото по този начин ще се споделя риска. риска. Но а, необходимо е еврото да стане международна валута. А, вижте, економиката нещо много любопитно нещо. Аз изпомням, че в един момент по време на кризата а, тук имаше едно а, движение, а, търсеха се държавни облигации, суверенен дълг. А, и аз мога да кажа днес, че слава Богу, че имаше дефицит, защото какво яха да направят тогава трезорите. Винаги има различни страни на проблема. Сега, дали еврото е, е причина за кризата. Всъщност, еврото е един транзитен пътник тук става дума за един истински политически дебат във всяка от нашите демокрации в моменти на дефицит. Може също да се каже, драги приятели Жан-Франсуа, че във Франция структурният дефицит от 45 до 50 милиарда е нещо, което ние потискаме, е, избягваме е, вземания е, от данъчни вземания, но според мен ние се намираме в едно небалансирано положение. Това се случи. Но мога да кажа, че нещата са ам, свързани с проблем в разпределението, но естествено ам, това може да се случи в един демократичен режим. Искате ли да добавите нещо? Да, съвсем накратко, господин председател. Искам да се върна на въпроса дали кризата е приключила. Ам, естествено, ам, когато гледаме какво става в другите държави с работната заетост, има едно подобрение. По, в финансов план това кризата не е свършила. Ние настояваме много на онова, което съществува а, с ликвидната маса, която съществува в света бюджета и, а, и реалността на БВП. Има два пъти повече а, ликвидност, която циркулира в света, в сравнение с цели брутен вътрешен продукт на света. В момента трябва да се ограничи в известен смисъл тази ликвидност, за да може да се справим с спекулацията, но продължава да се увеличава тази ликвидност поради междубанковите отношения. И по този начин се получават токсични продукти и се появява необходимостта от рефинансиране и сме в една система, която е парадоксална. От една страна е, се знае, че трябва да се намали е, значението на, на циркулиращата ликвидност, а същевременно трябва едновременно да се напояват в кавички финансовите системи. И аз мога да кажа съвсем е, скромно, е, че е, е, може наистина да, че ние не можем да ви отговорим от името на френски министр-председател, но с колегите от Националното събрание изготвяме един доклад за финансовата спекулация и евентуалните а, е, отрицателни последици за економическия живот и за живота на нашите сънародници. Може би се питате е, е, дали ще има отговор в световен мащаб. Честно казано, аз мисля, че ако се стигне до това, че част от предложението, което прави нашата комисия, господин председателю, една част от предложенията, които ние правим в анкетната комисия, се приложи на европейско равнище и на световно равнище, ние ще сме направили една огромна крачка по посока на световно управление на економиката. Благодаря. Аз също бих искал да направя един-два коментари на края и да поставя два-три въпроса. Най-напред. <clears throat> Предмета на анализ на нашата комисия беше по-обширен. Не се занимавахме с финансовата криза в тесен смисъл на думата. Ние просто искахме наистина, доколкото е възможно, да погледнем по-надалече от финансовия пазар. И господин Емануели, аз съм до някъде само съгласен с вас, защото естествено всичко започна в Сапрайм и в а, сектора на недвижимости в Америка, но а, целепоставянето на американското правителство беше а, прекалено високо. Всеки американски гражданин да има собствена а, къща и собствена недвижимост и прекалената секюритизация, прекаленото отдаване на кредитите, кредитните, рейтинговите аген, агенции. И погрешните стимули за заплащане на банкерите. Това бяха причините за кризата, не е непременно спекулацията и спекулациите. Е, говореше се за държавния дълъг на Гърция и така нататък, но това не, не е така. Вие казахте всъщност, че спекулациите нищо или почти нищо не са променили. Това беше интересното, което ми направи впечатление. На второ място не бива да забравяме, че еврото не е причината за кризата. Ние сме абсолютно едини тук, на едно мнение. Но не бива да забравяме, че някои е, членове на еврозоната много години наред не бяха поемали своята отговорност. Е, когато разбрах, че в Гърция всяка година заплатите са се качвали с 5,4% на година и като цяло за последните 10 на година е около 54%. Тогава това е всъщност един автоматичен път към катастрофата, без брутонационалния продукт, без продуктивността на страната да се увеличава. Никой не го бе. Кой го финансираше това? Банките, естествено. Но социалните партньори в Гърция бяха направили споразумения, които не бяха издържани от финансово гледна точка. Сега френските банки се бореха добре, това е наистина така, но трябва да кажем, германските банки също но френските банки са много ангажирани при, в облигациите на други държави, като Гърция, например. Когато те, тези държави не изплатят тези облигации, то тогава нашите банки и германските банки също ще имат големи проблеми, ще бъдат много лошо изненадани. Сега, моят въпрос. Ние знаем, че гражданите е, се отдалечават от Европа и то все повече и повече. Те не са така проевропейски настроени, както бяха. Те не са толкова убедени, че Евро... Европа представлява тяхното бъдеще и това е много лошо развитие, много опасно развитие, защото то създава основата за е, рационализиране на определени политики на някои дайности. Тоест, това, което ние правим вече 50 години е застрашено. Какво може да направим? Какво може да направим, за да успеем да накараме гражданите да се идентифицират с Европа? Как да поощрим тази, това развитие? И на второ място, всички ние знаем, че ни трябва растеж в бъдеще. А само с регулации няма да постигнем нищо. Трябва да създадем добър климат за бизнеса. Без растеж никога няма да може да платим дълговете си. Без растеж няма да имаме и средствата да инвестираме в бъдещето, а, в, а без инвестиции в бъдещето след 20 на години няма да сме на масата на Г20 или Г5, няма да може да говорим нито с Китай, нито с Индия, нито с другите развиващи се економики. Тоест, какво трябва да направим, така че да намерим инвестициите за бъдеще? Oui, alors là, je crois qu'on va répondre séparément, hein, pour une fois. <laughs> Euh, Аз мисля, че е, мислим еднакво в този момент. Може би в някакъв момент, да, ще стигнем до едно и също. Но да се върнем на кризата. Тази финансова криза се дължеше на кредитната политика, която можеше да бъде от известна степен безотговорна, понякога много силно. Тя се дължеше на частни субекти. Не ставаше въпрос за американската държава или френската държава, която каза на частните банки да дават кредити и това, което стана е, това е моето становище, нали? Ние може би имаме различия, но тогава, когато а, а, не е, имаше несъответствия в, в, в трудовите възнаграждения, в, в кредитите и се изкривиха нещата по посалка на преразпределението. Това е една политика, която може да се види от гледна точка на различни, от различни гледни точки. И това е а, а, това беше происхода. В, ев... във връзка с еврото нещата бяха много по-различни. Има едно различно ниво на развитие и в единия въпрос имаше една много трудна фискална политика, а един политика на дъмпинг. И това се дължи на разширяването от второто поколение, което не се правеше както предишните разширявания, като например в Испания и Португалия. И какво стана във втората фаза, когато вече нямаше пари, които да се разпределят, тогава се даде възможност за конвергиране. И тогава вече вие правите всичко, но това е един социален дъмпинг, което води и до фискален дъмпинг. Да, естествено, отговорността се споделя от всички. Дори и в еврозоната. Аз не смятам, че еврото ще изчезне или че ще гръмне или че ще му се случи как това или онова. Аз мисля, че еврото претърпява известни трудности, но европейските държави ще се с, ще решат. Не може да рамбурсираме дълга си, освен чрез растеж. Трябва да намалим нивото си на дефицита, трябва да намерим и да постигнем ниво на растеж. И има а, една политическа цел, има една, едно огромно а, економическо отклонение. А, а, и а, а, едно неравновесие, което вече става нетърпимо. Трябва да се намери начин за растеж. А, същевременно трябва да има един общ проект, да се намерят 1 милион евро за всички големи проекти. Тези големи проекти, Галилей и прочи, всички се провалят. И тук има нещо, което е наистина много интересно. Трябва да а, се а, засилят научните изследвания, да има растеж, трябва да се а, създават проекти. Да, да, да, съгласни сме, да, но това наистина е страшно. А, нещо второ, което не се споделя от всичките ми политики. А, трябва да се спре да се прави от Европа а, едно всеядно животно. Например, Корея. 30 милиона Европа, 600 милиона и се, води, е, е, се водят преговори и какво се прави и, за, е, и, и, и, и в името на какво. Трябва същото се отнася и с Канада. Вие казвате, че в Канада това е нещо много важно. Аз не съм протекционист, защото аз смятам, че протекционизма е крачка на, назад, но Европа не е в състояние да защити промишления си сектор и да каже... Аз не говоря само за Франция, говоря за, на европейско равнище. 50%, ако от промишлеността е болна, тогава трябва да се спре и да се, реш... да види какво става става каква е тази треска да се казва на всички, ние ви предлагаме, еди какво си, я знае, че това а, прави някои групи щастливи. Има хора, които живеят от търговия, но резултатът е, че постепенно се губи най-важното в нашата промишленост. Аз не вярвам в постиндустриалното общество. Както казахте, вие, господин председател, трябва да имаме а, общи а, а, проекти, трябва да финансираме научните изследвания, трябва да намерим а, начин всеки да може да си гледа работата както трябва. Е точно това, което се опитваме да направим, да, да се идентифицират общите проблеми и те да бъдат финансирани, като а, всъщност има общи задължения. А, и както винаги, жените имат последната дума, давам последната дума на перванш. Всъщност, много благодаря, Перванш, че ми даваш думата за 15 секунди. Просто е, мисля, че колегата малко се разпростря повече, но това, което и вие казахте преди по въпроса за въпросника, който е, беше изпратен в ние в нашия доклад ние се държим малко като жандарми, които искат да регулират. Не, ние всъщност не, не претендираме за бащинство. Ние смятаме, че това е единствената възможност за реалната економика да а, функционира добре в полза на нашите съграждани. Именно, а, както каза Анри Емануели, трябва да се каже, че Европа има значителен диференциал на растеж. И какво можем да направим всички ние заедно, може би да постигнем, не, не да постигнем а, растежа на Китай от днес за утре, но да постигнем един растеж, който да даде възможност на нашите съграждани да работят, да живеят по-добре. И въпросът, който си задавате е много уместен. Може да се запитаме как ние заедно в Европейския съюз може да намерим това, дали можем да направи, да, да имаме добри дългове, не лоши дългове, да се даде една възможност за растеж и развитие на нашето производство, което да даде а, е, на възможност на нашите а, е, съграждани в 27-те държави членки да живеят по-добре. И благодаря, първа, ще ми а, отстъпи за малко думата. Аз искам да кажа, да взема отношение по много неща, които бяха казани във връзка с единия глас. Аз не знам дали е твърде късно или твърде рано. Твърде рано или твърде късно. мисля, че това, което трябва да се направи е твърде късно и твърде малко. И въпросът, който а, се поставя в Г20, не е как може да се вземе в ръце съдбата на Европейски съюз. Това е сериозен проблем. Е, е, вие е, не казахте, че има разлика помежду ви, но Енуели каза, не може да има единен глас, ако няма демократична структура, докато колегата каза, че трябва да обединим силите си за. Може би тук аз чух нещата неправилно. сега, дискусията е, че трябва да се изправим на краката си. Сферата на нашите дискусии беше около спекулацията, но трябва да се намери някакъв начин за спасяване на еврозоната. И е, ние трябва да установим неравновесието в функционирането на еврозоната. Аз ще оставя въпроса отворен. Въпросът за демократичната структура остава отворен. На него трябва да се намери отговор, защото еврозоната в никакъв случай не е отговорена за кризата, но тя е нейна жертва. Но това е една жертва, която трябва да а, а, се окаже, а, да, трябва да се признае, че е свързана с, с м, пакта за стабилност и тя плаща много силна, много висока цена. И, е, и а, и това е, идва заедно с кризата. И ние не успяваме да реагираме. Ако има демократичен дефицит, нека да го погледнем и да го разгледаме. Нека да разгледаме това като част от работата на нашата комисия. Докладът не съдържа думата федерален, така че ние всъщност не сме облекли въпроса в институционални а, а, термини. Шведския колега казва, че думата Вашингтон е а, мразена дума, омразна дума в федералните щати. това може би е съдбата на всяка федерална власт. Може да научи много от Съединените щати, но поне председ... президентите се избират пряко. Ако не разглеждаме този въпрос, ние сме в ситуация, в която винаги сме препъвани. А, споделената ни компетентност е свързана с създаването на общ пазар без стратегическа политика, ако нямаме качеството да се движим напред. Единственото, което можем да кажем е, че ни е необходимо повече ко, координация. От Мастрих насам изтече много вода под моста, аз винаги твърдя за а, стратегията. Накрая се уморих от тази стратегия и а, беше казано много справедливо, че ако економическата политика, която налагаме тук, се намества намества повече в, в економиките на държавите членки, но с по-малка ефективност, когато разглеждаме как действаме ние в Г20 и нашата възможност да имаме стратегии на инвестиции. Това са неща, които са практически, но важни. Направи ми много силно впечатление вашето предложение 20 и четвърто, което разграничава бизнес света и банките. И така, мисля, че беше много полезно в дискусията, когато говорихме с данъка върху финансовите транзакции. Мисля, че това ми е могло да бъде полезно, ако да кажем, говорим за финансите, финансирането на европейския бюджет, но и от гледна точка на регулирането. И аз мисля също така, че това, този данък може да се разглежда като ДДС. Например, ако това се събира от последния оператор, ще има достатъчно видимост и прозрачност. Не ми казвайте, че високочастотните търговски сделки нямат прозрачност. Идеята е, че всички да имат чип, а, който да може да се използва, за да може. А, и е, всъщност това може да се направи, да се провери дали има такъв чип. Аз искам да кажа, че ако ние, законодателите, искаме да развиваме технологията и се отказваме от това, което можем да направим в сферата на регулацията, Мисля, че това ще бъде много жалко. И още едно последно нещо. Когато вие ни казвате, че хората вече се уморяват от това, че някои неща не се прилагат. Нека да ви напомня какво се случи миналата седмица във връзка с надзорните органи които ние създадохме с много големи усилия а, и с помощта на Жак де Ларусиер. Ние искахме тези органи да имат истински права, но голямата част от държавите членки не искаха да се ангажират с конкуренцията и а, да а, номинират хора за тези органи. Ние бихме искали да запасим темата за бъдещи дискусии. Комисията обаче много ревниво пази своята територия и те измерват много внимателно какво а, иска да направят. Ако има а, един европейски пазарен орган с истинска власт, вярно имаме Европейската централна банка, която беше предшествана от Европейския валутен институт в, в продължение на 10 години, който се признава като истински орган и а, а, той се занимава с финансовите транзакции, с, с страховки, осигуровки и така нататък, но ние значително за, намаляваме бюджетните а, плащания към властите. И това има отрицателно въздействие върху нашия контрол върху спекулацията. Ако искаме да имаме европейски регулатори и надзорни органи, тези органи би трябвало да имат възможност да могат да направят това. И аз мисля, че това е загуба на възможности и аз наистина. да, всъщност какво става? Ние много се борихме за тези три органи е, банковия, осигурителния и а, е, в сферата на недвижимата е, собственост. Комисията не обича тези структури, защото това ще пречи да се създаде необходимото законодателство. Ние се борихме за това тези органи да имат автономна, автома, автономни правомощия държавите членки не дадоха необходимия бюджет, за да може да работят тези органи и за да може да се ползват от същото ниво на власт, което има банковата комисия във Франция. Това от една страна. От друга страна хората, които бяха номинирани, а, а, това са лица, които бяха а, поставени на а, а, начало на ЕСМА. Жан-Пьер Жойе всъщност той не знаеше до а, вечерта преди а, своята номинация, че той ще се занимава с този сектор. Искате ли нещо да добавите? Добре, това е край на днешното ни заседание. Искам да благодаря много а, да, за това, че дойдохте, за това, че участвахте в нашата работа. Благодаря ви много за това, че дойдохте.